So, good afternoon, everybody. I'm sorry about the slight... Добър ден. Извинявам се за закъснението. Извинявам се изрично на госпожа Ройтова. Знам, че тя бе тук абсолютно на време. Така добре дошли на всички колеги на силно представеният екип на комисията. Госпожа Брингман също тук. Ох, не сме се виждали от 9 вечерта, с нощи и от тогава насам а, толкова активно работим за а, съответните си институции. И така, ние предложихме няколко идеи, които смятаме, че са много важни. Стандартизацията е един от тях и госпожа Бергман представляваше комисията в нощното заседание. И така, днес имаме пред себе си пакета от актове, насочени към хармонизиране на законодателствата и бих искал тук да благодаря на Жак Макмилан, който а, сега се е, пенсионира и вече не работи за комисията, но неговият ентусиазъм а, към а, каузата а, е, остава и той е тук сега. А, така, госпожа Ройтова също много ще се зарадва на вашето присъствие и е, работата ви високо се цени от нашата комисия. След малко ще дам думата на докладчика, след което имаме докладчици е, в сянка и техни заместници. Не знам от либералите кой е тук. Госпожа Руле е тук. Тя е, е мисля, шампион а, на всички времена. А, в качество на докладчик Васянка, не знам дали тази титла е радва, господин Гуф, Густавсон, аз ще замествам а, а, Хопс. А, госпожа Ройтова, искате ли да ни запознаете с а, пакета от а, до, проекто доклади? Да, благодаря, господин председател. Предлагаме на вашето внимание доклади, е, отнасящи се до пакета за хармонизиране на законодателствата. То е, е част от е, усилието, започнато с пакета за стоките. 2005 година за повече сигурност и закрила на потребителите, и по-силен контрол, което ще бъде е, за добро. Седем са основните е, директиви, които се хармонизират на <clears throat> директива 768-2005 <clears throat> година а повечето от измененията ми са, са относими към повечето, ако не и всички директиви, е, като а те са общи. Имаше и технически специфични неща, като например въздушни а, възглавници, части от а, автомобили или пък в директивата за, експо, а, за взривните вещества. Има а, други аспекти, които са по-скоро свързани с а, пакета, който е насочен към закрива на потребителите, като например за взривните вещества или пък за уредите с а, а, ниско напрежение. Третата ни а, цел е да намалим административната тежест за а, фирмите. С тази цел аз предлагам а, да се въведе електронен формат за декларацията за съответствие. А, това е едно изискване, което събуди бурни коментари сред а, а, бизнеса, макар че мислехме, че всичко е ясно по <clears throat> разпоредбите на член 8 от директива 768 2008 година. А, повечето от а, а, притесненията се отнасят именно за това. Освен това, предлагаме изключение, а, когато би било твърде продължително или твърде сложно да се създаде такъв формат за електронна декларация. Освен това, данните които са архивирани, да не трябва да се а, актуализира твърде е, често. Това съм го пропуснала. Няколко други а, изисквания също, включително за изображенията, за а, о типовите одобрения, като например те да бъдат само в черно и бяло, тъй като това ще съкрати значително разходите, особено на малките фирми. Още един аспект а, по отношение на стопанските субекти. Да не се изисква актуализация а, на документацията, която вече е, е веднъж е подадена. И изискването ми беше а, да се повишат и стандартите за безопасност. В това отношение етикировките трябва да бъдат ясни и лесно разбираеми. Инструкциите за ползване трябва да са поставени там, където е необходимо да бъдат ползвани. Изискванията по отношение на безопасността и за опазването на здравето по отношение на потребителските продукти остават, защото има случаи, в които продуктите отговарят на всички други изисквания, но поради съображения, свързани с това, че може да се окажат опасни за здравето или живота, трябва да се оттеглят от пазара. така ще се работи и за синхронизация с, с директивата, за, с директивите за стоките, като се повишат стандартите. А, освен това, а, по отношение на правата на потребителите, а, се обръща внимание специално на най-уязвимите групи, като например да се помисли повече за съобразяването на асансьорите за ползването им от хора с увреждане. За санкциите не става въпрос само за това, че хората не знаят какви са изискванията, а за случаите, когато тези изисквания биват съзнателно нарушавани, например, че чрез внос на опасни и некачествени стоки от трети страни. В тези случаи да може да се задействат разпоредби от наказателното право. в този план аз съм предложила някои текстове за санкциите. Санкциите, разбира се, трябва да бъдат съизмерими с нарушенията. Държавите членки трябва да уведомяват Европейската комисия за резултатите от дейността на своите контролни органи с оглед постигането на по-голяма последователност в, на територията на целия съюз. Необходимо е да се предоставя полезна, ценна, необходима информация, държавите членки да а, трябва да а, дават информация за прилагането на общите регламенти и изисквания. Сега е, това ще, ще трябва да се прави електронно, което е полезно за потребителите от бизнеса. Подобни са и так, е, текстовете относно а, санкциите на национално ниво. Седмата цел бе а, да се отрази коментар, направен от, Евро... от съвета. А съвета смята, че парламента изостава и че а, становището му ще, се, а, ще бъде ясно едва през есента. Въпреки това аз проявявам усилия за синхронизация на, на позициите. Мога да продължа много да говоря, защото има 300 а, предложения за изменения, по-точно 292, но трябва да кажа, че 7 юни е крайния срок за измененията, а, след което ще се проведе а, гласуването в комисията. Искам да благодаря на съвета и на комисията и про техническото естество на текстовете. Аз съм отразила и предложения, постъпили от съответните професионални а, и стопански асоциации. Ако понякога има затруднения по отношение на обвръзката и, и на тълкуването на някои разпоредби. Не бива да чакаме още 10 години, за да се изяснят нещата. Но освен а, хармонизирането а и актуализацията, комисията а, изчиства някои такива технически а, недора... неясноти а, включително се добавя възможността за дигитализация. Искам да добавя, че а, когато има промени, а, които се извършват от две страни, като част от преработката на законодателството, законодателя на практика проверява дали комисията добре си е свършила работата, с, като копира и а, преповтаря съществените разпоредби от акта. Надявам се, че в бъдеще, преди да се проведе гласуването, ще има по-задълбочени и полезни разисквания. Бих искала да се срещна с, с, с докладчиците в Сянка съответно, преди да изтече срока за да има възможност съответно да се отчитат вижданията и да се подобри текста. Благодаря на, на асистентите за това, че дори и през уикенда работиха активно по този пакет. Благодаря за вашето изчерпателно представяне на темата и също за огромната, огромния труд, който сте положили. Знам, че работата е сложна, техника. Äh, Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Ройтова. Госпожа Шалдемозе ме помоли да я представлявам, тъй като има важна среща в Копенхаген, която бе запланувала още преди да стане известно, че ще заседаваме днес след обед в Брюксел. Госпожа Шалдемоза съжалява, че не може да присъства. Надява се, че ще установи добро взаимодействие с докладчика. Тя благодари сърдечно за добрите, полезни доклади. Регламентите са от техническо естество, но са важни, тъй като трябва да се постигне привеждане в съответствие и трябва да се работи много внимателно. Госпожа Шалдемоза остана с впечатлението, че е работено добре по текстовете. Тя смята, че е постигнат добър баланс при хармонизирането на директивите, привеждането им в съответствие с решение 768. Знаете, че госпожа Шалде Мозе е докладчик за решение 768 от 2008 година. Затова темата е важна за нея. Тя с задоволство отбелязва, че е извършена важна работа по пакета за стоките. Онова, което бе предвидено от парламента в пакета за стоките, постановените тогава критерии са отразени и сега под формата на едно добро предложение за хармонизиране. Госпожа Шал Демозе има няколко коментара по предложенията по същество, най-вече, що се отнася до безопасността на уязвимите потребители. Това е един наистина важен въпрос. Госпожа Шалдемозе, както и цялата група на социалистите, му дават голямо значение. Преди време приехме тук в комисията доклад на друг колега по тази тема. Госпожа Шалдемозе смята, че защитата на потребителите, безопасността на потребителите не е свързана пряко с хармонизирането, т.е. не е по темата. Затова предлага тази тема да бъде отразена не в същинската част на текста, а в преамбюла. Защо? Защото една голяма част от директивите, които обсъждаме, не е визират конкретно защитата на потребителите. Затова госпожа Шалде Мозе смята, че е по-добре по-късно да обсъдим тази тема, когато обсъждаме изменението на директивата за общата безопасност на продуктите. Комисията по-късно тази година ще излезе с предложение по нея тогава можем да говорим за потребителите. Госпожа Шалдемозе се надява, че ще я подкрепим. Тя изисква от Европейската комисия да започне работа и по изменение на е, е, е, на Blue Guides, сините наръчници, за да можем и те да бъдат приведени в съответствие с новата нормативна уредба. тъй като този въпрос наистина е много важен. Като цяло, според госпожа Шалдемозе, няма големи различия между нейното становище и това на госпожа Ройтова. И двете смятат, че едни и същи въпроси са важни. Затова госпожа Мозе смята, че ще установи добро сътрудничество с докладчика и много ще се радва в скоро време да се състои среща с докладчиците в Сянка. Аз също съм сигурна, че нашите политически групи ще установят добро взаимодействие. Um, nobody uh, Няма представител от либералите, затова давам думата на госпожа благодаря също на госпожа Ройтова за докладите. Тя наистина е извършила огромна работа, извършила е много добросъвестно, за което и благодаря. Мога да си представя, че не само госпожа Ройтова, но и нейните сътрудници са работили много усилено, за да се справят с тази огромна задача. Аз също бях докладчик в Сянка, когато обсъждахме текста на пакета за стоките. Виждам, че сте отразили това, което обсъждахме тогава, за което ви благодарим. Ще получите нашата подкрепа. Въпроса за това какво да се включи в преамбюла и какво в членовете ще обсъдим допълнително, но въпроси от политическо естество е по-добре да се включват в съображенията. Не знам точно какво може да се промени. Не виждам всъщност какво може да се промени. Няма повод за внасяне на изменения. Well, uh, Благодаря.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 good afternoon to, um... Добър ден на не толкова многобройната, но подбрана публика. Ще обсъдим общото европейско право за продажбите съвместно с правната комисия. Добре дошли на двамата са докладчици, госпожа Евелин Гепхарт и господин Ханс Петер Майер, които ще водят разискванията. Добре дошъл и на ръководителя на отдел от Генерална дирекция договорно право, вътрешни работи и правосъдие, който работи по тази тема вече от много години. На днешното заседание започваме официалния преглед на предложението. Едно от нещата, за които се споразумяха координаторите, е, че когато започваме работа по съвършено ново досие, би следвало да дадем възможност на комисията да представи своята оценка на въздействието на която се основава и предложената от нея стратегия, да ни изложи какви ще са ползите от избрания подход в сравнение с другите възможности за действие. Така ще имаме възможност по-подробно да се запознаем с проекта. Вече е публикувана зелена книга по тази тема. В момента разполагаме с конкретно предложение, което трябва да разгледаме. Ще дам думата на представителя на комисията, за да ни го представи. След това ще започнем разискванията. Първо ще дам думата на госпожа Гепхард и на господин Майер, за да открият разискванията. Добре дошъл и на господин Тарабела. Аз съм докладчик в Сянка, т.е. представлявам един от докладчиците в Сянка, господин Фокс. С днешното разискване ще поставим началото на целия процес. В края на заседанието ще обсъдим и графика. Няма възражения срещу моите предложения. Давам думата на представителя на комисията. Добър ден, госпожи и господа. Днес ще представя някои основни статистически данни от нашата оценка на въздействието. Тя се концентрира най-вече върху проблемите за стопанските субекти и потребителите и въздействието на тези проблеми както върху разходите, така и върху потребителите. Нека започна със следното. Дори и днес, през 2012 година, 20 години след започването на работа по изграждането на вътрешния пазар, се намираме в положение, при което едва малко над 9% от дружествата в Европейския съюз изнасят своята продукция. 62% от сделките между стопанските субекти и 57% от сделките между стопански субекти и потребители са ограничени само върху територията на Европейския съюз. Опитахме се да установим какви са ограниченията проистичащи за стопанските субекти от учредителните договори. Ограничения, които водят до това, че предприятията или изобщо не изнасят извън Европейския съюз или ограничават износа си. Установихме, че сред основните ограничения са затруднения, проистичащи от договорното право. Поради тези ограничения предприятията или намаляват обема на износа си, или изобщо не изнасят извън Съюза. Съгласно проучване на Евробарометър, са на лице 10 различни ограничения по отношение на сделките между стопански субекти и на сделките между стопански субекти и потребители. Сред тези 10 основни ограничения има 4 ограничения, свързани с договорното право. Бяха опоменати и други ограничения, като данъчно облагане, административни изисквания, езикови и културни различия, организационни проблеми, като транспорта или трансгранични услуги за клиенти при сделките стопански субекти, потребители, на първо, трето, шесто и седмо място бяха назовани договорните ограничения. При сделките между стопански субекти класацията е подобна. Тези ограничения се споменават под номер 3, 5, 6 и 7. С това не искам да кажа, че няма и други ограничения. Установихме и други ограничения, но се оказа, че те не са толкова значими като ограниченията, свързани с договорното право. Една пречка представляват разходите за транспорт, както и трансграничните услуги за клиенти, но те бяха назовани едва на 8 и 9 място. Езиковите и културните различия бяха назовани едва под номер 9 и 10. Става дума за сделките между стопански субекти и потребители и при двете ограничения. Какви са последиците от ограниченията? проистичащи от учредителните договори. 61% от всички участници в проучването, извършващи сделки между стопански потребители и 65% извършващи сделки между стопански субекти и, а, и други стопански субекти заявиха, че ограниченията ги затрудняват при износа. Упоменах също така, че доста предприятия намаляват обема на износа си над 80% от предприятията по отношение и на двата вида сделки. Заявиха, че поради съществуването на ограничения намаляват обема на износа си към трети страни. Пропуснатите търговски възможности бяха устойностени. Те възлизат на 26 милиарда. Това бе най-низката стойност, основаваща се на най-консервативните променливи. Тази сума съответства на брутния социален продукт на Литва – 184 милиарда е най-високата стойност. Това съответства на брутния социален продукт на Португалия. Второ, от какво проистичат конкретно ограниченията? Те проистичат от разходите, които трябва да покрият предприятията при сделките между стопански субекти и потребители. Предприятията трябва да установят какви са изискванията за защита на потребителя в страната на потребителя и да ги съотнесат към член 6 алинея 2 на Рим 1. И в съответствие с тази съпоставка трябва да се адаптира и сключеният договор. Защо? Защото общите условия за дейността на предприятието – са изготвени съгласно законодателството на съответната страна и те трябва да бъдат пригодени към правото на друга страна, с която се сключва сделката. Разходите, които проистичат от това, възлизат на 10 000 евро на предприятие и на държава членка. Към това се добавят още 3000 евро на предприятие и на държава членка. Това са разходи за приспособяването на страницата в интернет, при положение, че се извършва електронна търговия не взехме предвид останалите разходи, бихме получили в такъв случай още по-висока сума. Нашата сума е 13 000 евро. За големи предприятия като Nokia или Siemens тези разходи са пренебрежими. Не са пренебрежими обаче за микропредприятията, които в Европейския съюз съставляват 92% от всички предприятия. Ако погледнем оборота на едно микропредприятие, то ще видим, че дори само тези 10 000 евро, изключвам останалите 3 000, съставляват 7% от средния годишен оборот на предприятието. Ако умножим това по броя на държавите членки, в които предприятието би искало да изнася, ще получим огромни разходи, които то не може да заплати. Какво означават тези разходи от 10 000, съответно 3-13 000 евро за економиката на Европейския съюз? Общият размер на разходите възлиза на сума между 6 и 13 милиарда евро. Това е сумата, която се получава по силата на консервативна оценка. Има много предприятия, които просто сключват договора и изобщо не си анализират разходите. Ако бяхме взели предвид и тях, то щяхме да получим сума между 7 и 15 милиарда. В случая става дума само за еднократните разходи на 9,3% от предприятията, които в момента реализират износ. Това е нещо, което се повтаря във всичките ни оценки на въздействието. Когато използваме променливи, винаги изхождаме от възможно най-консервативната оценка. Спрях се върху предприятията. Нека сега кажа няколко думи и за потребителите. Положението на потребителите е подобно като това на предприятията. 26% от потребителите правят покупки в други страни, когато пътуват там. Само 9% пазаруват от разстояние. След 20 години единен вътрешен пазар, това е един потискащ резултат. Много потребители купуват все повече по интернет. 33% от потребителите закупуват продукти онлайн в собствените си страни. Трансграничната търговия обаче не се възползва от това увеличаване на процента на електронната търговия. За момента едва 7% от потребителите пазаруват а, онлайн през граница. Защо? 44% от анкетираните европейски потребители казаха, че нямат сигурност по отношение на правата си на потребители и за това се въздържат от покупки по интернет през граница. Какви са последиците от това? Първо, по-низко предлагане при по-високи цени. Съставихме потребителска кошница, в която включихме 100 популярни сред потребителите продукти. Проверихме дали те се предлагат онлайн на националния пазар – най-шокиращата цифра установихме в Кипър. 48% от тези продукти не бяха налични онлайн в Кипър. Можем да кажем, Кипър е малка държава, островна държава, кой ще тръгне да, експорт, да изнася на там. Но ако погледнем 13-те останали държави членки в класацията, класирани по брутния си социален продукт, то ще видим, че една голяма част от продуктите също не бяха налични онлайн там. Направихме едно сравнително проучване – за да видим дали ако гражданите излязат извън страната си, могат да си купят тези продукти по-ефтино. В над 50% от случаите продуктите бяха поне с 10% по-ефтини в друга страна. Този извод се подкрепя и от общи данни за разликите в цените в Европейския съюз – Става дума за проучване на потребителска кошница с 124 продукта. За нея установихме разлики в цените от около 24%. А, като между две конкретни страни средната разлика в цените може дори да е още по-висока за определени категории продукти. Какъв е общият извод, който можем да си направим? Към момента потребителите ако няма ефективна трансгранична конкуренция, имат по-малък набор от продукти в собствените си страни, при това на по-високи цени. Ако 3 милиона потребители в Европа годишно нямат никакъв достъп до други продукти, дори ако действително излязат извън границата на собствената си страна. Например, ако напуснат Литва, за да пазаруват в Полша и искат да си закупят един определен продукт онлайн и то те не могат да го направят, защото от Полша не се осъществяват доставки към Литва. Става дума за 3 милиона потребители годишно, които не могат да пазаруват по този начин. Ако тези 3 милиона паз... пазаруваха поне веднъж годишно, за средната стойност, която може да се закупи с кредитна карта, то биха извлекли огромна полза от това. Тези транзакции биха довели до разлика от 157 милиона евро. Това е разликата само за една транзакция. Потребителите нямат никакъв достъп до продукти, в други, от други страни и същевременно в собствената си страна имат по-малък избор на по-високи цени. Това можем да кажем, ако се стигне до крайност. Какви възможности за политика разгледахме? Разгледахме всички възможности, които бяха изложени и в Зелената книга – ще се спра само върху три, които често се упоменават. Първо, така наречения инструментариум. Второ, традиционно хармонизиране. Трето, незадължителен инструмент, така както се предлага с европейското право за продажбите. Първо, за инструментариума. Това е един незадължителен набор от правила, Инструментариумът би подобрил съгласуваността на разпоредбите, но не би решил същинския проблем, а именно, че между държавите членки има разлики в законодателствата им по отношение на договорите. Има разлика между минимално и пълно хармонизиране. Ако приложим пълното хармонизиране, то ефектът ще бъде същия като от незадължителния инструмент. Напълно биха се отстранили разликите в междунационалните уредби. Пълното хармонизиране би довело до разходи за всички дружества по незадължителния инструмент също ще проистекат разходи, тъй като дружествата трябва да се запознаят с новите изисквания. При едно пълно хармонизиране обаче дружествата не биха имали избор, т.е. дори и онези, които изобщо не искат да изнасят или онези, които възоснова на настоящото статукво искат да продължат да изнасят, би трябвало да прилагат новите разпоредби, свързани с разходи разбито по броя на предприятията, тези разходи ще възлизат на стотици милиарди евро и няма да доведат до ползи за дружествата. Ето защо при проучването на вариантите за политика комисията реши да предложи незадължителния инструмент тъй като от него не възникват подобни проблеми и се постига абсолютно същата цел, а именно дружествата разполагат с инструмент, възосновата на който могат да изнасят продуктите си към всички държави членки, възосновата на една нормативна уредба и на една електронна платформа. Разбира се, и от този инструмент ще проистекат разходи но държавите, но дружествата, извинете, могат доброволно да се възползват от него. И те ще се възползват доброволно от него единствено, ако предимствата под формата на економии на разходи по транзакциите са <clears throat> наистина по-високи от разходите а потребителите биха се възползвали от възможността, ако имаха предимства, например по-низки цени или марка, на която могат да се доверят. За 65% от потребителите, които пазаруват онлайн, цената е отрешаващо значение. След нея се нарежда не наличността на продукта в собствената им страна. 56% пазаруват през граница онлайн, ако продуктът не е наличен в страната им. Потребителите ще се възползват доброволно от този инструмент, ако за тях проистичат економически предимства под формата на по-низки цени или ако не могат да си набавят някакъв продукт в собствената им страна. Тоест, от инструмента ще трябва да проистекат по-низки цени и по-добър избор на продукти. От инструмента трябва да проистече и по-високо ниво за защита на потребителите. Ниво по-високо от средното за Европейския съюз и по-високо от това, което проистича от нехармонизираните или минимално хармонизираните разпоредби в държавите членки. Основното предимство на незадължителния инструмент е възможността за избор. За разлика от пълното хармонизиране, незадължителният инструмент дава на предприятията и потребителите възможност да вземат своето решение за ако економическите ползи за тях надделяват. Ако економическите ползи не надделяват, те няма да се вземат решение да го използват. При това няма да се променят разпоредбите в държавите членки, което е, както казва моят комисар, един чудесен пример за съразмерност и субсидиарност. Е, Много благодаря разполагаме с, с едно резюме, но беше много полезно да чуем някои от основните доводи, които вие, на които вие се опирате във вашето предложение и по-нататък също ще има възможност да ги разгледаме. Сега ще предложа на колегите си първо да зададат въпроси към вас а, относно обосновките в анализа ви това е целта на нашата дискусия днес. Не толкова да се доразвиват някои от големите теми по същество, което ще може да направим по-късно. Сега госпожа Гебхарт и господин Майер. Аз също имам въпрос от името на господин Фокс. Господин Тарабела, разбира се, е, с удоволствие. Ще ви дам думата. Някой друг, ако иска думата, моля да ми даде знак. Сега първо госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Шталденмайер. Запозната съм вече с това, което казахте. Знам, че сте и убеден в това, което представяте тук. Според мен винаги е добре хората да са убедени в това, което казват и излагат но трябва да кажа, че съм доста разочарована от изложението ви. Точката от дневния ни ред е озаглавена представене на оценката на въздействието. Би ми се искало да узная нещо повече за това на какво се основава тази оценка, от кого е извършена. Бих искала да узная нещо повече и за това как са били формулирани въпросите. Искам да знам също и защо, когато цифрите са във ваша полза, назовавате проценти, а когато не са толкова във ваша полза, давате само абсолютни стойности. Доста е дълъг текста и това, което казвам, въжи за целия текст. Доста ме очуди тази оценка на въздействието. Господин Шталденмайер, не го възприемайте като критика лично към вас, тъй като вие не отговаряте за нея. Според мен тази оценка на въздействието не отговаря на ужасно много въпроси. Текста е дълъг, цели 209 страници. Съдържа много подробен анализ на статуквото, анализ, който е верен. Напълно съм съгласна с вас за това, че прекалено малко потребители пазаруват в други държави членки. Би било по-добре, ако са повече, но от друга страна потребителят може да си направи своя личен избор. Би било много добре, ако дружеств, повече дружества членки а дружества в държавите членки изнасят към други държави, но отново това си е техен избор. Съгласна съм с вас, че стойностите не са много високи, че в някои държави членки са по-низки, отколкото в други. Какво би ми се искало? Би ми се искало да извършите същинска оценка на въздействието, т.е. да отговорите на въпроса какви ще са последиците за потребителите. Би трябвало да отговорите на този въпрос, като се основавате на конкретни цифри. Някои от статистическите данни в тази оценка не са подкрепени от бележки под линия, в които се описва как се е стигнало до тях. В Германия много се говори за плагиатството в момента, но това е друга тема. Добре е да знаем на какво точно се основават цифрите в оценката ви. много малко хора, много малко отговори, извинете, са поступили по въпросника за зелената книга. Само 320. 320 от целия Европейски съюз. 20 от тях са предоставени от правителства, 5 от парламенти, 2 от сенати и 4 от други органи. Това са отговори, които не са дадени от същинските заинтересовани страни. С други думи, на какво се основава тази оценка? Честно казано, малко съм объркана. Според мен, това не е същинска оценка на въздействието, по-скоро е документ изготвен, за да се подкрепи едно становище, за да се зададе посоката – това не е същинска научна работа. Би било добре да знаем кои учени са работили по тази оценка на въздействието. Мисля, че би им било трудно на тези хора да продължат да се занимават с научна работа. Още един въпрос. Проучено ли е дали моментът е подходящ за представенето на подобен законопроект. Наскоро приключихме работа по директивата за потребителите. Предстои тя да бъде въведена в националните законодателства. Не знаем какви ще са последиците от това. Предложеният незадължителен инструмент засяга някои области, които попадат и в обхвата на директивата за потребителите. Постоянно се упоменава директивата на потребителите, но не е било действително проучено какво е нейното взаимодействие с предложения инструмент. Не се пояснява и каква е връзката с Рим 1, какви ще бъдат последиците за разпоредбите от Рим 1 и по-точно за областта, която се урежда от Рим 1. Знам какво е вашето мнение, вече не веднъж сте ми го излагали, но би ми се искало да ми представите становище, което се основава на научни данни. И още нещо не намирам във вашата оценка на въздействието. Липсвам същинско проучване на въздействието на инструмента върху потребителите. Работи се с допускания. В целия текст се твърди, че това или онова би се отразило благоприятно върху потребителите, но не става ясно какво ще, какви ще са, извинете, същинските последици за тях. Как ще могат, например, да получават информация? Господин Шталденмайер, вие самият казахте, че Законодателните уредби на държавите членки са различни. Казахте, че потребителят може сам да направи своя избор. Но нека бъдем честни, кой потребител ще седне, ще сравни два законодателни текста и след това ще каже този е по-благоприятен за мен. Аз не познавам такива потребители. Аз лично като потребител не бих го направила. И преди да подпиша един договор, например, не мога да го прочета целия, да се запозная подробно с него, защото ми е прекалено сложно. Много въпроси ви зададох. Като Поглеждам часовника, виждам, че няма да имате достатъчно време, господин Шталденмайер, да ми отговорите на всичките. Имам една молба към вас, господин председател. Към Европейския парламент е създадено ново звено, което се занимава с оценки на въздействието. Разполагам с въпросните 209 страници само на английски език. Това е неродният ми език, дори е третият ми чущ език. Тоест, не мога да разбера всичко в този текст. Можем ли да се обърнем към звеното за оценка на въздействието с молба да извърши анализ на оценката на въздействието, да извърши оценка на ползите от европейското право за договорите за потребителите. Имаме време за това до септември месец. Би ми се искало една независима структура, като това звено за оценка на въздействието, да направи анализ на текста, който ни е представила комисията. Благодаря много. Ще коментираме по-късно. Аз се опитах да си водя бележки по вашето изказване. Господин Мар. Благодаря, господин председател. Първо, Комисията казва, че вече от 20 години работим по изграждането на вътрешния пазар. Според мен, ние работим по въпроса още от 57 година насам когато бяха постановени свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал. От 1957 година до сега са изминали малко повече от 20 години. Всички можем да се обединим около становището, че премахването на ограниченията върху вътрешния пазар е една от основните ни задачи, за да може той да развие пълния си потенциал. Като имаме предвид това, трябва да се запитаме дали един регламент е подходящият инструмент за премахване на ограниченията. Към това се добавя и разпределянето на работата между Комисията по правни въпроси и тази комисия. Комисията по правни въпроси работи по проблеми от областта на гражданското право. Тоест за нас възниква въпроса какво да се приложи. Частично хармонизиране, пълно хармонизиране, инструментариум или незадължителен инструмент. За нас е малко трудно да изискаме оценка на въздействието по област, в която не разполагаме с компетенции. От друга страна, няма област, която по някакъв начин да не засяга потребителите. Тоест, в случая нашата комисия няма много изключителни правомощия, но си сътрудничи с вашата комисия. Целта е 27, скоро 28 законодателни уредби да бъдат подложени на проверка. След това трябва да си отговорим на въпроса дали трябва да ги хармонизираме напълно или да приложим инструментариум или незадължителен инструмент. Не, ние ще вземем това решение, но трябва да се занимаем с въпроса за потребителите. В много отделни законодателни текстове, последният от които бе директивата за потребителите, има разпоредби за защита на потребителите. Въпрос към комисията. Може ли по-подробно да ни изложи дали тези вече действащи разпоредби за защита на потребителите напълно ще бъдат възприети в новия инструмент. Той идентичен ли е на тези разпоредби, по-добър ли е или по-лош от тях? Искам ясен отговор на този въпрос днес. Второ, не е задължителен законодателен инструмент, който да дава възможност за избор. Не съм съвсем съгласен с уважаемата колега, че на практика е трудно да се четат договори. Каква е практиката, когато пазарувам по интернет, виждам съответния продукт, поглеждам цената, и си го купувам. Повечето изобщо не се интересуват от това, кое право се прилага в случая. Това става интересно за тях, когато им се нанесат някакви вреди. Ако има забава при плащането, ако получат дефект на стока или изобщо не я получат и така нататък. Ако няма никакви засечки, то въпросът за приложимото право за защитата на потребителите не е толкова интересен. Въпросът е, искаме ли изцяло да регулираме, да регламентираме свободата на вътрешния пазар? Или не бива ли да допуснем, че гражданите са достатъчно съзнателни и могат свободно да направят своя избор? Не можем ли да предложим един альтернативен инструмент,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 Всеки може да вземе решение, например, по силата на друга процедура, какво акционерно дружество да се избере, коя държава членка и така нататък. Според мен, можем да кажем, че няма нищо лошо в това да оставим на потребителя да реши. Но въпросът е, по този режим, който се предлага, потребителят ще може ли действително да направи своя избор? Или дружеството ще може да каже, предлагам стоките си, но ще бъде приложим само този правен режим и никой друг. Тогава потребителят няма да има възможност за избор. Възможно е в условията на конкуренция едно предприятие да предлага даден продукт по силата на действащия национален режим, а друго в друга страна по силата на европейския, защото това е по-изгодно съответно. И така може за един и същи продукт съответно да се оказва кой правен режим действа, европейския или националния. Така потребителят ще може да си избере. Ще има действително възможност да направи избор в сравнение с хипотеза, при която се прилага само единия правен режим. Третият ми въпрос по оценката на въздействието. Постоянно се твърди, че средните предприятия изобщо не искат въвеждането на новия режим. Имам предвид, например, асоциациите на германските средни предприятия. Чувал съм също, че има съпротива и в Англия, но Асоциацията на средните предприятия се е обявила за, тъй като става дума за транзакции, които извършва ежедневно. Не говорим за юристите в Англия, говорим за транзакции, които се извършват ежедневно. Сделки, покупки, продажби за малки суми. Това са трите ми въпроса. каква е съразмерността, ще се подобри ли нивото на защита на потребителите? Имат ли потребителите наистина възможност да направят своя избор? И ще можем ли да направим така, че дружествата, предприятията наистина да могат да се възползват? И ще има ли възможност за избор между националната и европейската система? Много благодаря. много добри въпроси. както сме тръгнали, не знам дали ще имаме възможност да чуем отговори. Господин Кройцман, вие ли искате думата? Да, благодаря. Аз пропуснах самото начало на дискусията, тъй като имах посетители, за което много съжалявам. Може би се изненадвате, но има а резолюция в, внесена в Бундестака стак не се харесва този документ, но знам, че малките и средни предприятия в Великобритания проявяват голям интерес. Има различни виждания по отношение на общото европейско право в областта на продажбите, като например то да се прилага с незадължителен характер при трансгранични сделки от страни по сделката, които изявят желание да го ползват а същото време националните режими да останат в сила. Знаем колко е трудно от директивата по правата на потребителите да въведе е, общи правила. Това е така, защото имаме разлики в правните системи римско право и англосаксонско право. Всеки от нас си мисли, че е, им разполага с най-добрата правна система и е, всъщност не получаваме в резултат е, общност на правната система. В края на кращата бих казал, това е едно предложение – Дайте да му дадем шанс. Потребителското право стои по-високо в иерархията на европейското право по отношение на защита на потребителите, но вие сте прав, господин Майер. Не мога да принудя една фирма да продава през границата. Не мога да принудя някой да се възползва от възможност. Малките и средни предприятия може да кажат, предпочитаме националната правна уредба, защото я познаваме. Но ако всичко беше е, така ясно е, и просто, и ако беше така прекрасно, а, все пак а, а, в крайна сметка функционира пазара по своите правила. Ако европейското общо право в края на краищата е толкова ясно и добро, то ще наделее. Директивата за правата на потребителите още не е приложена. Може би това е една от причините. Може да има още редица причини и доводи, които да окажат влияние върху крайния резултат. Госпожа Гепхарт е, нямаше, но смятам е, все пак, че трябва да се възползваме от тази възможност, да видим какво е това предложение, да видим какво ще стане. Ако се окаже, че никой не желая да възведе тази програма, ще се откажем и ще почваме с нещо друго. Това е едно от предимствата на нашата система. 27 различни виждания, скоро 28. Не може всичко наведнъж. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. И целта на това, тази нашата среща е да разберем основанията на анализа. Вие вече минавате към заключителна част. Нямам нищо против, но госпожа Гепхард, господин Майер също ни запознаха с много интересни съображения, така че да можем информирано да се ориентираме. Благодаря ви за вашето изказване, но да се върнем към темата. Темата е представене на оценката на въздействието. И по-скоро ви приканвам, колеги, да говорите по този въпрос, а не по същество за европейското право за продажбите. Ще повторя предложението на госпожа Кепхарт. Господин Кройцман, вие не чухте това, но госпожа а, Гепхард каза, че за нас като парламентарна комисия би било удачно да препратим тази оценка на въздействие към нашето собствено звено за оценка на въздействието, тъй като имаме сериозни съмнения, а поне аз изпитвам такива. Госпожа Гепхар сподели своите, господин Мар има някои също а, а, неща, в които не е сигурен. А, по отношение на анализа, мисля, че все пак основното е, че комисията днес а, а, ни казва, че на базата на доста подозрителна или как да се изразя, поне като гледам колко малка е извадката на а, проучването на Евробарометър, а, колко са респондентите, не са впечатляваща цифра. Да, иска да ни каже, че сегашното положение спъва трансгранична търговия между фирмите. И ни предоставя, поне според мен, невероятни данни, защото не видях какви са източниците а, които а, се цитират за данните. Та на тези невероятни цифри много ще се подобри положението, ако се въведе общо европейско право. Нищо обаче не се казва, както каза и госпожа Гепхард, за мнението на фирмите дали те имат готовност и желание да въведат на такова обща нова уредба в сравнение с Що Аз мисля, че първото нещо, което аз искам да кажа е следното. Основната линия, базисния сценарий, на, които, на който се опира тази разработка, днес е съвсем друга, защото вече влезе в сила директивата за правата на потребителите. А, Иначе казано, имаме една а, идея за една а, обща схема, схема за облигационно право, която да функционира навсякъде. И от тези 12 основни а, постулати се казва, че 6 вече са а, на място и действат. Аз поне не видях, или а, може да го е пишало, но да, не съм го, да съм го пропуснал, че има някакви статистически данни а от друга страна а, имаме а, сегашното а, предложение за правата на потребителите. Аз всъщност не видях нищо, което да ми казва, че потребителите са така обезпокоени от а, а, различните правни системи в трансграничен план, това ги спира да пазаруват зад граница. И вие казвате по отношение на дружествата, а понеже това с трансграничните е, продажби ни е доста известна тема, много сме работили по нея, но тук не виждам убеждителни данни, а, които да насочват важните, а, вашите анализи в посока на това, че това е наистина голяма пречка вашите а, експерти би трябвало да а, разгледат качеството на данните. И а, защото а, един такъв поглед казва, че вие надценявате значително а, данните, с които разполагате. Може би вие ще го оспорвате, но аз искам а, още едно мнение, външно мнение за проверка. Не, госпожа Гепхард го предложи също като вариант. Както казах, базисният сценарий, базисната а, а, е, линия на вашите сравнения е променена. защото а, това а, проучване е правено още преди да излязат другите предложения на комисията и как може да очаквате а, а, да получите а, те, а, отговори на незададения въпрос. Вие сега искате да ни убедите, че да, бизнеса ще поеме с а, отворни обятия тези а, нови разпоредви а, ние, аз мисля, че ние имаме пълно право да настояваме един анализ, който в широка степен да се опира на проучването на мнението на и състоянието на потребителите. И струва ми се, че е особено важно да се оцени сегашната ситуация. И имаме е, някои идеи, които според мен трябва да се проучат в едно ново, ново, е, нова оценка на въздействието. Защо сегашната позиция не е удовлетворителна? Каква реално е а, е, основата, която определя базисния сценарий като информация? По какъв начин инициативата се вписва в дневния ред за потребителите, който бе обявен от господин Дали. Това е важно. Каква е връзката с другите цели, поставени с оглед подобряване на функционирането на вътрешния пазар и да се обърне повече внимание на другите варианти, осъществими варианти и да ни кажете защо сте ги пренебрегнали. Вие казвате какви са, но и казвате, че е, предпочитате друг, но не казвате всъщност защо. Трябва да подчертаете, е, както казах, е, основните данни при вашите презумпции, да подчертаете какво искате да правите, как това евентуално ще се отрази на баланса между фирмите и потребителите, какъв ще е ефекта по отношение на възприемането на схемата от търговските стопанските субекти и освен това как това се обвързва с прилагането на директивата за правата на потребителите. Това вече си го знаете. Това са неща, които знаете вече и това обобщава с нашето становище по отношение на вашата оценка на а, въздействието. Ние просто искаме само да подобрите и усъвремените а, това, тази оценка на въздействието. От наша страна ние можем да се обърнем за подкрепа към нашето звено за оценка на а въздействието и, и септември, е, като се върнем, мисля, че до тогава нещата ще е, са по-ясни и ще решим как да процедираме. Господин Майер също е, има така една начална картина поне за различните опции и варианти, които могат да се ползват. Това е обобщение на, е, раз, на о, становище на господин Фокс по това предложение. Така, господин Сабармар. Благодаря. Е, ще се опитам е, да отговоря на всички въпроси. Както знаете, те бяха много. Ако изпусна нещо, моля, напомнете ми. И с е, удоволствие ще отговоря и на подобни пропуснати въпроси. Може би, нека да вървя подред, така както бяха зададени въпросът е преди всичко това, което каза госпожа Гербхарт. Каква е основата за оценката на въздействието? Кой е извършил оценката? Откъде идват цифрите? Откъде са събрани данните? Как са били формулирани въпросите? А, оценката беше на, написана от съответната служба на Европейската комисия, т.е. от т.е. аз лично поемам отговорността за нея. Започнахме проучвания, направихме анализ, създадахме макроекономически модел, който използвахме, за да направим редица оценки, оценъчни допускания. Данните дойдоха от различни източници поредица допитвания, три на Евробарометър, които използвахме. Господин Харвард зададе въпроса за тези изследвания на Евробарометъра. Може да спорим дали извадката е била голяма или малка, но извадката за всеки от въпросите е достатъчно логическа екстраполация. Така че на базата на тези извадки можем да екстраполираме, че това е становището на всички европейски потребители или всички европейски а, субекти.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 предпочитат общото европейско право, други националният режим, а третите могат да предпочитат едното в някои случаи, другите е, в, а, другото в другия. А, потребителя трябва да избира. Съгласно проучването на Евробарометър, за а, сделки между а, фирми и потребители. 75% от фирмите казват, че са за общото европейско право. А, за продажбите са малко над половината правят, а, правят а, разграничение а, също е при м, сделките между фирми. 33% са за факултативно прилагане на общо европейското право за продажбите, ако имат възможност да избират. Ние не сме включили тези данни в оценката на въздействието, въпреки че те са много позитивни. Нарочно се е, взеха предвид по-консервативните оценъчни стоености. Това е практика при различните итерации в анализите при а, анализа на оценка на въздействието. Да започваме да работим с по-консервативни, по-низки стойности, грубо казано 25%. А, това беше нашата презумпция за, бро, за броя, за дяла на фирмите, които биха ползвали тази а, правна възможност. Много по-малко, отколкото данните, които ни даде проучването за общо европейско право в областта на продажбите, за което говорих по-малко. Не знаем в крайна сметка как ще изглежда този анализ, определено е, този инструмент. Е, определено при презумпциите сме били доста е, консервативни. За въпросите на господин председател, аз вече отдадох отговор за размера на извадката, който е малък за развитните, за различните модули и за това, че модел номер 3 се отнася до директивата за правата на а, потребителите. Дали потребителите ги е грижа а, за облигационното право? Не, господин председател. Когато те пътуват за чужбина, дали ще пазаруват там или не, се определя основно от цената. И всъщност това е нашата цел. Надяваме се а, или по-скоро приемаме, доста сме уверени, а, че при един такъв информиран избор от страна на потребителите ще нарасне обема търговията. проверяваме това, като правим тази а, анкета и за която казах, е, когато пътуват в чужбина, те си купуват стоката в чужбина, ако е най-малко 10% по-ефтина от, отколкото в тяхната страна. А, ето, а, една такава разлика в цената би насърчила потребителя да а, ползва това право. В Евробарометър се зададе и въпроса за а, а, спънки по отношение на облигационното право и, те, е, и тогава 44% от потребителите как че ги притеснява облигационното право в чужбина по отношение на правата им. Питахте дали това е основната пречка по отношение на фирмите. Всъщност, както вече казах, зависи от а, е, това дали разглеждате сделки между стопански субекти или между стопански субект от една страна и потребител от друга. Това на страница 23 е, за бизнеса към потребителя и 21 страница таблицата за сделки между фирми. А, това са страници на, на а, нашето издание, което се намира на уебсайта. А, иначе по подреждане 1367, а за фирма към а, фирма 1367 и 8. А това са съображения, които са посочени. Посочени са като важни. Аз не отричам, че има пречки. Това са пречки, свързани с езика, с културното е, различие, с съображения за а, обслужване и поддръжка след а, покупката и самото разстояние. Но всеки случай да се каже, че има пречки, не е равносилно. Може да пробвате, но е, но да кажете, ето тук имаме едни пречки, обаче там има други пречки, ние тия няма да ги гледаме сега, ще се занимаваме с онези. Всъщност комисията разглежда пречките и е, разглежда начините за преодоляването им, защото е, разликите обогатяват е, нашата Европа, защо трябва да искаме всичко да бъде еднакво и да се хармонизира, казват хората. Ние определяме тези пречки, които се определят като основни, когато фирмата решава дали да търгува през граница, да продава през граница. И вижте, ние сме взели само 25% като стойност, а, за която се предполага, че ще се приема тези нови схеми от бизнеса, когато правим нашите а, сметки накрая това, което вие цитирахте като заключение на съвета по а, оценка на въздействието на комисията. За онези вас, които не знаят а, каква е а, процедурата при всяка оценка на въздействието се изправям пред един такъв борт, един съвет, който е нещо като инквизиция. Той е, задълбочено разглежда всички аспекти на оценката на въздействието. Ние преминахме успешно тази проверка. Е, исках е, пояснения, а по-скоро коментари, което ние предоставихме. Е, и те бяха приети от борда. Включихме и въз... опция 5 е, разходи за прилагане. Извинете, оп... вариант 4 1,59 милиарда евро, като това е се 217 милиарда ще бъдат разходите за пълната хармонизация. Тоест, ние ще наложим разходи само на тези фирми, които искат да извършват разпространение на стоките си само вътрешно. А, ако не искат да търгуват а, през граница, защото тогава ще имат само разходи, а не и ползи. Разгледахме варианта, при който ще продължат да съществуват сегашните пречки и да спъват трансграничната търговия. Разгледахме съществуващо законодателство, както каза, включително директивата за правата на потребителя. Видяхме как това се вписва в дневния ред за потребители. Това е важно, защото сме свързали с много потребителски организации. В съобщението, което придружава предложението на Европейската комисия, ние казваме, че комисията продължава да предлага хармонизация там, където това е удачно и необходимо всъщност този инструмент или този вид инструменти а, означава, че всичко се прави а, по желание и а, според а, а, необходимостта да се преодолее проблем, който е идентифициран. Е, с това приключвам, господин председател. Благодаря ви много, че разгледахте така щателно а, този въпрос. Не мога да, да се сдържа е, да дам втори кръг за въпроси, защото така внимателно ви слушахме. Моите резерви обаче си останаха. Госпожа Гебхарт не знам а, как а, се чувства по този въпрос но все пак ние пресрочихме времето, което ни бе определено за разглеждане на тази точка от дневния ред. Ред, благодаря ви много, че дойдохте. Вашето присъствие и разговор с вас бе изключително и е, Това е причината, по която ние а, бихме искали да а, работим именно по този начин, защото дадахте а, информация, ние можем а, да, критично да направим анализ да погледнем данните, а, може би а, някои от колегите ще преценят дали а, с еднакво а, стрикно се прилагат научните методи, когато се разглеждат различните а, обекти на проучване, но това е въпрос, който после ще разглеждаме. Не знам колегите дали искат да вземат думата. Госпожа Гепхарт, може би искате ли да се консултирате с вашия съдокладчик преди да е, кажете дали той е съгласен или не? Искам само да предложа, предложението направих по-рано, но искам да го повторя. И докато слушах коментарите на представителя на комисията, е, у мен се породи още един въпрос – на първо място предложението ми е да поискаме нашето звено по оценка на въздействието да провери вашата, да потвърди нейната валидност или да посочи евентуално някакви пропуски или да ни предаде някакъв по-задълбочен анализ предвид на значението на, на решението, което трябва да вземем, аз искам да съм сигурна, че то се основава на убедителни данни и е, анализ. Второ, за правната служба. Аз внимателно слушах е, отговора на Европейската комисия на моя въпрос за Рим 1 и за връзката между двата режима. Всичко това буди у мен доста притеснения. Аз смятам, че трябва да поискаме на, от нашата правна служба да направи един правен анализ. Не е, така е, смолива върху салфетката, трябва да има достатъчно време за това, но все пак да видят дали това трябва да е факултативен правен режим а, е, от една страна е, от друга страна, предвид на твърденията на Европейската комисия, че това няма да простекат отрицателни въздействия за потребителя, аз имам съмнение, защото Рим едно се основава на преобладаващо по правна система по отношение на правата на потребителя. Ако потребителя реши да приеме факултативния правен режим, т.е. общо европейското право, аз се съмнявам дали по-нататък в един момент, ако не възникне някакъв проблем, ням, той няма се обърне и да каже аз си оттеглям подписа, отказвам се и искам да се продължи по реда на германското национално право. И аз просто не знам на кого да вярвам сега, какви са, толкова са различни мненията. Искам това веднъж винаги да се изчисти. Господин Майер, съгласен ли сте с идеите, споделени от госпожа Гепхард за препращането за второ мнение на оценката на нашия отдел по оценка на въздействието? Благодаря, господин председател. Ние трябва да обсъдим а, съдържанието. Не смятам, че трябва да се почва а, от нулата и да се изготвя нова оценка на въздействието, просто да искаме съвет да оценят самата оценка на въздействието и не повече ние трябва да спазваме нашият обхват на правомощия. Не искаме да се повтаря и да се прави друго проучване с различен обхват. Няма нужда сега да го обсъждаме това и да го решаваме сега. Ние може да поговорим на четири очи, да изясним тези идеи и ще видим какво точно можем да поставим като задача. Да, прав сте, каза госпожа Гебхарт. Вие е, става въпрос само за мнение, е, за съвет от е, другото звено. Сега има нужда от пояснение, особено по отношение на правата на потребителя. Това е несъмнено господин Мара, ако имаме питания, можем да ги формулираме, но не сега е така на часа, просто трябва да седнем да ги обсъдим. Председателя, може ли да предложа нещо? Мисля, че бяха поставени доста въпроси. Двамата докладчици е добре да се съберат до едната седмица, евентуално с господин Тиздел да се обсъди по отношение на графика, какво може да се направи да се уточнят нещата. Госпожа Гебхарт също имаше някои питания, които да отправи към правната служба. Това също е добре да се формулира. След това може да ни го представите и най-добре е процедурата за одобрение чрез координаторите да бъде в писмен вид. Аз искам да кажа, че не сме само ние, които проявяват интерес към тази оценка на въздействието. Доста други становища също се готвят. Ще има доста вторични становища. Аз искам просто да ви припомня, че ние се запознахме доста подробно за ефекта на а, това предложение е върху потребителското право, прилагането на директивата за правата на потребителя. Между другото, оценката на а, нейното приложение бе направено по наши искане. Стана ясно, че тя все още не е приложена всякъде. Е, искахме да видим поне в критичните аспекти дали е, и доколко тя се прилага. И сега е важно да се разгледа този аспект и корелацията на всички тези актове, които се отнасят до потребителите. Нашето впечатление е, че в директивата за правата на потребителите вече сме постигнали хармонизация по въпросите, които са водещи и най-важни за самите потребители. Ако да добавим това, което се прави към по линия на альтернативните начини за решаване на спорове и а, тези онлайн, а, може да се допълни още повече картината. Можем да постигнем, погледнем сега какво сме постигнали чрез тази директива, какво друго може да се направи чрез това общо право по отношение на продажбите, но все пак а, а, вие говорите тук за а, поведенчески анализ. А, а, но не съм видяла аспекти от него в това проучване, така че ако разполагате с такъв документ, много ще се радвам да ни го предоставите, за да го отразим в нашето становище, защото съм сигурен, че искаме да обсъдим с вас някои от въпросите, поставени от а, другите депутати. Но предвид на обема на материал, който вече имаме, е, мисля, че а, доста работа ще се свърши и то ще се свърши без каквито и да е предубеждения, за да може да помогнем на комисията да стигне до заключение. Нашата, нашето задължение е да действаме като напълно независими институции. Благодаря ви много за това, че бяхте днес а, с нас и съжалявам, че залата не бе пълна, но кой знае колко души ни гледат и слушат по мрежата. Искам да благодаря на нашата, нашата публика по интернет. Поддържайте връзка. А, може да се абонирате на нашия вебсайт, за нашия бюлетин. Там ще намерите актуална информация, включително и документация по тази тема, бележките на докладчиците. Благодаря на господин Майер и на госпожа Гепхард. Сега да ви кажа сроковете. По-скоро да ги ще ги прочета вместо докладчиците. А именно ще има а, на 19 юни а, работна среща в а, комисията по а, правни въпроси по средства за правна защита. Може да присъствате. На 18 септември ще има изслушване. По програмата още се работи. Комитета по, национал... по правните въпроси планиран с 27 ноември да проведе съвместно седание с националните парламенти. И средата на декември е крайния срок за изпращането на проекта на доклада за превод. След това разглеждането на самия доклад е януари 2013 и след това ще се уточнят последващите срокове по процедурата. Благодаря много, че бяхте тук. Някой нещо да иска да каже за последно? Не, добре, благодаря. Приключваме с заседанието. Обявяваме го за закрито. Кога е следващото заседание на нашата комисия? Напомнят ми да обявя 7 юни. Полудневно заседание е едната седмица. След това пълно заседание в пълен формат. Извинете, 20-21 юни, следващото а, дълго заседание. Благодаря ви, приятна вечер.